ако сме четири държави а, е, членки, които говорят с един глас, бъде може би по-добре, отколкото да има много по-голямо разнообразие и много по-малко единство. Да, наистина. Ако искаме да изиграем роля в този глобализиращ се свят, трябва да говорим с един, един език, е, с един глас е, от групата ГОЕ. Благодаря, господин председател. Можете да ме наричате и социалист. Спокойно. Ще говоря на немски. Бих могъл и на, на нем, и на английски, само австрийски. Не знам, затова продължавам на немски. Имам два въпроса. Първо за EIS 27. В миналото имаше някои проблеми, които изиграха своята роля и за финансовата криза така че въпрос ми е свързан с годишните баланси на дружествата. Искам конкретно да попитам каква е вашата перспектива а, като ръководител на ЕФРА, как гледате на този проблем и как смятате да подходите към него. И във връзка с това да ви попитам по-общо, как според вас а, трябва да се развиват а, счетоводните стандарти, за да се постигне по-сериозна ориентация спрямо пазарните стойности и да има известна процикличност. Ако има а, недвижими имоти, които да служат за гаранция при кредитиране и така нататък. Как гледат, а, гледате по-общо на тенденциите, така да се каже, от от гледна точка на счетоводната философия. И във връзка с това още един въпрос. На фона на е, организациите членки на ЕФРАК и преди всичко групата на техническите експерти, които всъщност идват от счетоводната индустрия. Няма ли тук известен конфликт на интереси по отношение на опазването на интересите на Европейския съюз. Как гледате на това? Това Offensive Gesellschaft. Става въпрос и за действащи лица от гражданското общество. Първо да отговоря на първия ви въпрос. Що се отнася до е, дружествата, още на времето смятах, че е голяма грешка дружествата с идеална сел, които до известна степен бяха извън балансови. Това беше, според нас, според мен, нарушаване на принципа на счетоводната отчетност на предприятията. Защото ако искаме да спазим принципа, трябва да се посочи и фактът каква е цел и каква степен на риск носи предприятието. В този смисъл за бъдещето това няма да е голям проблем. Беше проблем в много страни, но и най-вече и в Германия имаше такъв проблем. Тук се провалиха не само счетоводните стандарти, но и счетоводния надзор, защото задачата на надзора беше да се намеси. А, а, не както стана изнесени дружества, примерно, които не са в Германия, а в Ирландия, че са допуснали грешка и прочие. Що се отнася до групата технически експерти, както личи от името и тя е съставена от експерти. И без да познавам хората лично, още не съм се срещал с никого от тях, но по принцип не смятам, че ще навреди в тази група да влизат ревизори, аудитори и други, защото наистина имаме нужда от един експертен съвет. Това, което вие предлагате, участие на гражданското общество – по-скоро, според мен, гражданското общество може да играе роля по отношение на определянето на целите. Примерно, какво искаме да постигнем чрез налагането на определени счетоводни а, стандарти. Не смятам обаче, че би имало смисъл да включваме като членове на групата технически експерти. Аз, например, не съм експерт и не се смятам за такъв. И не можем да заместим специалистите с хора от редиците на гражданското общество, освен ако и те не са експерти. Не изключвам това. Но а, те биха били просто редови членове на експертната група. Благодаря. Сега от... Нямаме време казва председателят. Казахте, че проблемът с иаес e 27 е отстранен. Бихте ли обяснили? Отговор. Доколкото знам, вече не е възможно дружества, учредени с определена цел, да бъдат завеждани извън балансово. Сега от името на зелените Свен, Свен благодаря, господин председател. Първо, много се радвам на твоята номинация. Смятам, че това е номинация, която символизира общите ни успехи. През последните години винаги сме поставили в дневния ред тази тема, дори пренасочихме към резерва част от бюджета на ЕФРАК. Очевидно, че комисията сега приема твоята кандидатура и аз приемам това като успех на общата ни работа тук. В економиката има, съществува идеята за екстернализацията Напоследък наблюдаваме проблемите на твоето партийно семейство в е, Германия, но в нашия случай става въпрос за положителна екстернализация и това наистина ме радва. Освен това, според мен, централните въпроси по отношение на счетоводните стандарти а, произлязоха от нас и въпросите за демократична отговорност също. Смятам, че ЕФРАК и АСБ са така пример за това, че в глобализацията и в глобалните институции има определена доза демокрация. Ето защо искам да попитам, какво смяташ да предприемеш, а, така че ЕФРАК да стане по-плуралистична организация? Смятам, че в експертната група трябва да влязат експерти. Тук съм съгласен с теб, но не всички експерти трябва да идват от съответната економическа област, защото счетводните стандарти не са собственост на предприятията. Те са собственост на цялото общество защото се използват от всички. Това е и тяхното предназначение. Затова искам да попитам дали всички експертни групи и институции в ЕФРАК ще станат по-плуралистични след като ти бъдеш начало. А, що се отнася до международното ниво, съм малко объркан. Сега разбирам, че Китай има свой представител в АСБ, който не е избран демократично. Не мога да разбера защо европейските представители не бива да бъдат избирани демократично. Така че смятам, че и в това отношение ни трябват промени по посока, посока на повече плурализъм и демократична отговорност. И най-накрая Искам да, се, да те попитам, ЕФРАК ще се придържа ли в бъдеще строго към мандата си, т.е. да не се меси в други области? С други думи, да не налага своите съ е, стандарти другаде, а и да не стане това, което стана, когато стана създа... каквото стана с данъчната отчетност по държави, когато ЕФРАК коментира неща, които не бяха работа на организацията. Председателят благодаря особено за последните е, думи. Вече ви казах, че не съм работил нито ден в ЕФРА, казва Волф Клинт, така че всичко, което видя, ще бъде мое за мен. Съставът на групата от технически е, експерти наистина не ми е известен. Трябва да се вгледам сериозно в него. Ще, ще разгледам две неща. Първо, процедурата по избора и номиниране на а, членовете, дали е достатъчно прозрачна и демократична. Това ще бъде една от целите ми. И другото, което ще съблюдаваме, дали групата съответства на важните европейски задачи, които а, си поставя. Сега, вторият въпрос, представителство в АЕС Разбира се, че всяка страна има право да изпрати свой представител в а, борда в Лондон и избора става, както тази страна намери за добре. Страхувам се, че ще трябва да го изчакаме, докато китайските членове започнат да бъдат избирани по процедурата, която ние наричаме демократично. Но все още Европейският съюз не изпраща представители на Европейския съюз в АСБ, а това са представители на отделните страни. Сега, как да контролираме дали това става по-демократично, отколко ще става по-демократично, отколкото до сега? С удоволствие ще се заема и ще опитам. А що се отнася до определенето на мандата на ЕФРАК, е, до сега не ми е известно ЕФРАК да е правила коментари извън своя май, е, мандат. Но точно това имам предвид. Ако между ЕФРАК и парламента в бъдеще е, искаме да има откровен диалог, като нищо може да стане така, че да говорим и за някакви области, които се допират до работата на ЕФРАК. Това само може да обогати дискусията. Благодаря и сега не е на последно място за необвързаните господин Анеманс. Те говори на микрофон. Meneer респект uh, um, excuseer. Uh, al mijn respect en zelfs Europees parlementslid geweest. Eh, mijn felicitaties voor wat hier van... Имате докторска титла по економическите науки и сте били член на Европейския парламент. Смятам, че сте най-подходящия човек за позицията. А, населението в Европа застарява, но вие сте пример за това, че успява да работи по-дълго и до по-напреднала възраст. Сега като така един по-критичен глас в Европа ще ми позволите а, един въпрос по който да ме осветлите. Все още за мен е проблем да бъда убеден в необходимостта от институцията ЕФРАК, от органа ЕФРАК. Как да убедим гражданите, че ЕФРАК е нужен орган? Имаме Международна агенция по счетоводни стандарти, имаме други различни органи, примерно е, комисията по тълкуване на международните счетоводни стандарти и прочие, и прочие. Познаете и доклада на тази комисия. Е, бих могъл да кажа, че ако цитираме този доклад, той всъщност съдържа посланието на АЕ и АСБ, на Международния орган по счетоводни стандарти. Винаги ли се спазват тези стандарти? Възприяти ли са изцяло от Европейския съюз? За това се говори в доклада и сега стигам до своя въпрос – Имаме е, общо събрание, надзорен съвет, група на техническите експерти в рамките на ЕФРАК. Това са все институции вътре в ЕФРАК. Какви да са задачите по-отделно на всички тези органи? Бихте ли ми го обяснили с думи прости, за да можем и ние да го обясняваме на гражданите? Разбира се, че а, има едно американско мислене и то трябва да бъде разбито в а, тези органи, трябва да наложи малко по-европейско мислене, но за какво ни е организацията, за чието председател вие се кандидатирате? Е, е, е, Мисля, че що се отнася до мен самия, Очевидно е, че не можем да работим без ЕФРАК, защото в противен случай ние ще трябва да приемем това, което мнозина наричат диктат за каквото и да предложи ISP. Е, ние не можем да го приемем без по-нататъчно обсъждане и привеждане в съответствие с европейските особености. Е, ще бъдем при това положение в голяма степен зависими от един съвет в миналото, критикуван много сериозно. И ако аз не виждам възможно да се справим без ЕФРАК. ЕФРАК е европейския подход, така да се изразя с възможност за пряко влияние върху конкретните стандарти, изготвени от ISB в Лондон. И ако нямаме този инструмент, опираме, доприемаме, не приемаме стандартите от Лондон. Така че няма... Това не е сериозно предложение за мен. В миналото, да, вярно е, повечето от предложенията на Лондон се приемаха от ЕФРАК. От друга страна обаче забелязвам все нарастваща готовност и воля да се отстояват по-пряко и по-откровенно европейските позиции. Затова аз в бъдеще очаквам разлики между предложенията на ISB и окончателните стандарти, които ние ще приемем. И това ще бъде резултат от работата на ЕФРАК. Така че за момента не виждам друго решение. По мое мнение, докладът Майштат не казва нещо в този смисъл. АСБ съществува тогава, за какво ни е друга организация? Аз не намисля, че този доклад прави подобен извод. Благодаря господин Клинц, благодаря и на колегите за множеството въпроси и на теб, е, е, драги колега за отговорите, преди да обява закрито заседание, да кажа добре дошъл на Оле Шмидт, колега от вашата политическа група. Оли, здравей, казвам ти добре дошъл от името на всички нас. А сега моля да помоля всички, които нямат правомощия да участват в закрито заседание, да напуснат залата. Тоест, остават само евродепутатите, сътрудниците на политическите групи и представители на секретарията. Останалите, моля, напуснете залата.